заседанието. Това е препоръка за второ четене. Това е докладът на господин Диестимера Консуера за Европол. Господин Диестимера, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, господин комисар, уважаеми колеги, приятели. Работих върху този регламент три години като докладчик. Моята идея беше да създадем един регламент, който да улеснява прилагането и постигането на целите на Европел. На Европел. Европел има целта да усили координацията между държавите членки и координацията между усилията на държавите членки в борбата срещу е, трафика на хора, трафика на наркотици, отвличания, организираната престъпност, отвличанията на хората, на хора, изнудването, прането на пари, трафик на оръжия, сексуално насилие. три са целите на Европол по принцип. Освен това, имаше изменения. Благодарение на доброто сътрудничество успях да ги подслоня в моя доклад. Изменения свързани с, с сътрудничеството между Европол и СИПОЛ. Трябва да подчертаем доброто сътрудничество, което имах с моите колеги. Искам да им благодаря за това. Благодаря им за енергията и работата за последните три години, които вложиха в преговорите. Преговорите протекоха през, под три председателства и се възползвам сега от възможността да благодаря изрично на Виктория Демичи за нейната отлична работа като представител на комисията. При второто четене искам да подчертая следното. Европол се бори срещу джихадистския тероризъм. Трябва да дадем на Европол най-добрите инструменти за това. През януари имаше среща, на която се споразумяхме за предоставяне именно на инструменти за разследване и разузнаване за борбата срещу тероризма. Даваме и предоставяме правните инструменти за борбата срещу международната организирана престъпност срещу джихадистите и екстремистите. Освен това, помислихме и за съдържанието в интернет. Дадохме възможности на операторите, предлагащи интернетни услуги, да елиминират нелегални послания. Също така работихме и по обмена на информация между държавите членки. Работихме върху стратегически анализи с цел да подкрепим националните полицейски служби и националните точки за контакт. Националните служби трябва да поемат инициативата и да ни информират, когато имат сигнали за криминални дейности. Националните служби имат възможност да координират разследвания помежду си и да подкрепят определени операции, извършващи се на територията на дадена държава. Обменът на данни е важен. Естествено, тук трябва да се съобразяваме с законодателството, свързано с защитата на личните данни. А, въпросът за малолетните тук не бива да се пренепрегва. Независимият омбудсман за защита на личните данни трябва да работи с националните органи в областта това е също елемент от целия пакет за, запазване, за опазване на личните данни, който бе прият миналата година. Всичко това е важно за доброто функциониране на управителния, на ръководството на Европол. Операциите на Европол ще бъдат надзиравани от Европейския парламент от националния, и от националните парламенти и за тази цел ще се създаде специален орган. Комитет по защита на данните. Европол ще дава възможност за по-добър обмен на данни. Имаме добри резултати за момента и ще се надяваме Европол да може да работи непрекъснато за постигане на целите, които очертах в началото. Благодаря, уважаеми, уважаема госпожо председател и господин комисар. Благодаря. А сега преминаваме към господин Аврамополос от комисията. Уважаеми членове на парламента, ще започна с благодарности към докладчика господин Диас Демера който е свършил страхотна работа, за да можем ние в крайна сметка да приемем това оспорвано досие, този оспорван текст. И то след много години работа. Искам да го поздравя за резултата и да му благодаря за отричното сътрудничество. Защо този регламент е толкова критичен? защото тук става дума за борба с тероризма, тема, която е сред първите приоритети в дневния ред. В едно поручване наскоро стана ясно, че европейските граждани искат Европейския съюз да участва повече в борбата с тероризма, отколкото до сега. Когато регламента влезе в сила през пролета на 2017 година, той ще ни даде подходящата правна рамка, в която да отговорим на тези очаквания. Атентатите в Париж и Брюксел показаха много ясно необходимост от това. Обмена на а, информация а, е нашата ахилесова пета. А, трябва да обменяме информация по, а, по-тясно сътрудничество и по-дробно, за да може действията да почиват на солиден анализ. Европол може да предложи добавена стойност в това отношение. Новите правила, които ще въведем, ще гарантират по-добра отчетност в Европол и по-добро сътрудничество с националните парламенти. Защитата на личните данни също ще бъде осигурена. И за това очаквам положително въздействие на този регламент. Правното основание на регламента е, е Лисабонския договор и нашата цел по отношение на Европол е, е да подобрим е, отчетността и начина на работа, цел, която беше постигната. Искам да спомена и двете изявление на комисията. Първо, по отношение на създаването на изпълнителен орган на Европол, както и в другите европейски агенции. През следващите две години ще следим и ще видим дали е необходимо да се внесат някакви промени. Втория въпрос, който ни е, занимава е въпроса за Европол и пакета за защита на данните. Наскоро ние приехме нови правила на Европейския съюз за защита на, на данните, които се отнасят и до европейските институции и агенции. Всички тези правила трябва да са еднакви за всички. трябва да а, а, гарантираме а, новият а, регламент а, да отговаря на приятите правила за защита на данните. Очаквам с нетърпение дебат. Благодаря. Сега минаваме на ораторите от името на групите. Госпожа Холмайер не я виждам. E. За господин Звер. Благодаря. Важна е за нас сигурността на европейските граждани и тя е поставена под въпрос. Има много причини за това. Не сме инвестирали достатъчно в отбраната. И ето защо имаме много заплахи за нашата сигурност. Това знаят всички, това го знае Русия, това го знаят всички наши конкуренти. Европейският съюз е най-голямата економическа сила. От голямо значение за нас е, че след три години преговори имаме споразумение за Европол. Радвам се, че днес може да гласуваме новия регламент. Европол получава повече компетенции, повече правомощия в борбата срещу тероризма. Европол ще може да въведе и специални служби и екипи и сътрудничеството между Европол и държавите членки ще се подобри. Радвам се и съм горд, от работата на моята политическа група, която се застъпва за едно укрепване на Европол. Ние укрепихме Европол и създадохме по-добра правна рамка за неговото функциониране. Благодаря. Благодаря. От името на социалистите, господин Вайденхолц. Е- Благодаря, госпожо президент. Утре е голям ден. Е, ще е, гласуваме на второ чета на регламента за Европол. Бяха ни необходими 3 години, повече от 80 заседания Процесът беше продължителен и труден. Господин Диас Демера изключително умело направлява работата, за което много му благодаря. Ние докладчиците в Сянка работихме с него в чудесна а, атмосфера. Този а, регламент е в съзвучие с Лисабонския договор. Той ще донесе повече сигурност на гражданите, ще намали бюрократичността в сътрудничеството и ще повиши ефективността на борбата срещу тероризма. Този регламент ще направи структурите на Европол по-ефективни и по-демократични, ще засили парламентарния контрол и ще могат да бъдат въведени по-строги правила за защита на данните. Особено важно а, е, че парламенталния контрол ще бъде упражняван съвместно с националните парламенти. Това е един от малкото правни актове, които е предвидено и е поставено в център сътрудничеството с националните парламенти. Това сътрудничество би трябвало да се утвърди и в други е, сфери, защото е, той е в основата на европейския проект. Е, смятам, че е много важно, че успяхме да намерим връзката с наскоро приятия пакет за защита на личните данни, защото по този начин ще засилим доверието в Европа, което пък е предпоставка за по-добро приемане и повече е, респект към работата на Европол. Друга важна тема а, беше сливането на СЕПОЛ и Европол. Ние решихме да не приемаме това сливане, защото а, бихме искали да фокусираме по-добре двете институции. А, този прагматичен подход следвахме а, и а, във връзка с други теми от този а, регламент. А, Мисля, че в крайна сметка ще приемем един много добър регламент и Европол ще може да работи повече в интерес на гражданите. Този а, регламент е, е добра основа за следващи стъпки в, в интеграцията на полицейското сътрудничество. Господин Къркхоп за ЕКРЕ. Благодаря. И Европол има нужда от нови инструменти, за да се справи с новите предизвикателства. И след дълги преговори ние вече а, осигурихме нов мандат, с който да се справяме с тези предизвикателства. Европол се е превърнал вече в много важен хъб за сътрудничество и за обмяна на а, информация от разузнаването. С този регламент ще помогнем на Европол да отговаря по-бързо на заплахите и да помогне на държавите членки в това отношение, като се осигури и по-голяма прозрачност. Регламентът ще помогне на страните членки да провеждат адекватни действия и да си сътрудничат в рамките на целия съюз. Най-важното е, че регламента ще даде солидна база на референтното звено за интернет, което ще се развива все по-добре. Знаем, че социалните медии се използват за набиране на терористи. Има хиляди групи, които са организирани в това отношение и те трябва да бъдат свалени и разбити. Благодарение на Европол вече ще може да се работи по тези въпроси и местните власти няма да могат да измиват ръцете си, социалните медии няма да могат да се използват за пропаганда интернет трябва да остане ам, средство, което да се използва за други цели, а същевременно Европол ам, трябва да се сръточи усилията си в а, борбата срещу тероризма. Регламента ще помогне за това. Европол направи Европа и Великобритания, Обединеното кралство по-сигурно място последните години. И искам да а, поздравя всички, които работиха по този регламент. Той действително се получи добре и ще помогне в борбата срещу експлуатацията на деца, трафика на хора, тероризма и контрабандата. От името на демократите, господин Петерсен. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика господин Тиестемера и на докладчиците в Сянка и на институциите за много усърдната работа. Това беше много труден процес и съм сигурен, че Европол за следващите години ще е много по-добре съоръжен в борбата срещу трансграничната престъпност и тероризъм. Като докладчик от АЛДЕ, аз много се радвам, че Европол, Европол е укрепен още повече, така че ще може да помага държавите членки в борбата срещу тероризма. Радвам се, че ще има по-добър обмен между държавите членки, че този обмен ще е задължителен, за да се изключва ситуацията, когато една държава членка ще има знания, която, което, дру, което друга държава членка може да прилага. За момента това не беше така. Трансграничните атентати в Париж и Брюксел подчертават, че обменът на информацията и полицейското сътрудничество е много важно за борбата срещу тероризма. Ето защо мога да кажа, че има много примери, които вървят точно в обратна посока. Ще ви дам само един. Терористите в Франция преминаха от Белгия във Франция, бяха спрени на границите, но бяха пуснати отново, защото френските власти нямаха достъп до базата данни за идентификация. Затова за бъдеще е много важно да споделяме информацията си между държавите членки. Така заедно може да предотвратим нови трагични атентати. Държавите членки не бива да чакат да се случи следващата трагедия, за да укрепят сътрудничеството си с Европол. Аз гледам с, с завист на държавите членки, защото моята държава Дания гласува против в референдума за Европол. Много се надявам да имаме специално споразумение с Европол. Много се надявам Дания да остане пълноправен член на Европол. Но според мен не пълни споразумение не са оптималните решения нито за Дания, нито за Европа. Поздравявам всички с споразумението за Европол, което е централно в борбата срещу тероризма в Европа. Благодаря. сега госпожа Äh, благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за а, а, честното сътрудничество, изпълнено с уважение, въпреки че не бяхме на а, едно мнение. А, тук става дума за а, а, работата на полицията в Европа, която да се координира от Европол. Ние искаме Европол а, да а, участва в защитата на правата на а, гражданите, е целенасочено да разследва и да разкрива престъпления и да а, осигурява демократично и координирано сътрудничество. Това беше нашата цел. Мисля, че успяхме да я постигнем. Могат да се внесат някои подобрения, но все пак не съм а, доволна. Вместо да насърчим трансграничното разкриване на а, престъпленията, списъка с престъпленията беше безкрайно разширен така че Европол да отговаря за всичко. А, ние критикуваме това, че Европол е орган, който не почива а, на никакъв а, закон и който разполага с лични данни и данни от интернет. Освен това, а, Европол трябва да си сътрудничи с трети страни, частни лица и трябва да а, решава кое е добро и кое е лошо в интернет. Ние решително отхвърляме това. Очаквахме повече беше от групата за парламентарен контрол. Тази група е без права, без задачи, тя е просто един празен орган, затова ние сме против. Благодаря, господин Терика Брас. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Европол е агентска, а, Европейската агенция, която подкрепя националните власти в борбата срещу организираната престъпност и тероризма. скорошните терористични атаки увеличиха нуждата от по-силни полицейски власти, които да могат да си сътрудничат през граница и да си обменят информация. В този контекст беше необходимо на Европол да се дадат правомощия които да а, му позволят да съдейства на страните членки в а, съдебното преследване и в а, а, разрешаването на престъпления. Необходимо е да имаме повече средства, за да предотвратяваме ам, тези престъпления, но също времено не бива да се позволява обмен на информация, която е прекомерна и която нарушава основните права на хората. Европол разработва дейн... своята дейност в рамките на Европейския съюз, но пък престъпността не спира в неговите рамки, затова е нужно да има по-добро сътрудничество също така с трети страни, както и с международни организации. Регламента, който обсъждаме тази сутрин, има за цел да окаже повече подкрепа и да засили ролята на Европол и така да спаси повече, повече животи. В нашата група не сме обаче особено доволни от два аспекта. Това, че няма отчетност към Европейския парламент по отношение на дейността на Европол и правната правното основание за референтното звено за интернет. Затова ние внесохме а, изменения. които да а, внесат някаква промяна в тези два момента. Моята група ще гласува за нашите изменения, но като цяло ние подкрепяме текста. В момента той е изключително необходим инструмент, за да може да постигнем по-добро трансгранично сътрудничество между агенциите на Европейския съюз, по отношение на правоприлагането и обмена на информация с трети страни, за да можем да се борим с трансграничната престъпност. Благодаря. Господин Мах, година и по, а, минута и половина. Аз будеме гласуват о томто навърху, так там найдете... Благодаря. Днес ще гласуваме това предложение. И когато гласуваме, ще има и предложение за отхвърляне на регламента. И това е моето предложение от името на ЕФДЕ, на Европа на свободата и пряката демокрация. Това, което имаме, е отрицание на парламентарната демокрация. Преди няколко дена Европейската комисия представи един друг проект. Същността беше сливането на Европол и ЦЕПОЛ. Това изобщо не е приемливо. Това означава създаването на една нова организация, организация с полицейски правомощия. Комисията би могла да, да прехвърля данни на трети страни, данни, които са прихващани от Европол, данни, които идват от туристически агенции и това са данни като имена, като номера на сметки. Тези данни биха могли да бъдат предоставени на частни страни и този трансфер няма да е под наш контрол. Проектът включва вид контрол, но това е по-скоро видимо. Говори се също така за равнопоставеност между мъжете и жените, но това също не е вярно. Моля, гласувайте против. Господин Прецел. Госпожо председател, госпожи и господа, всички вие или поне мнозинството в този парламент днес празнува големия удар, който нанася на тероризма предоставяйки нови правомощия на Европол и разширявайки обмена на данни в Европа. Докладчиците в Сянка не бяха на едно а, а, мнение. А, безпокои ни това, че представителя именно на либералната а, политическа група казва, че не се обменят достатъчно данни. Мисля, че това е някаква а, лоша шега. А, Госпожи и господа, ние в Европа не сме в състояние да спазваме правилата, които сме си наложили преди години. Защита на шенгенските е, граници, обмен на данни по отношение на обежището. Ние просто не сме в състояние да спазваме тези правила в рамките на Европейския съюз. А сега искаме да създадем нови проблеми, за да се е, борим с проблемите, които са се появили, защото не спазваме старите е, правила правила. Госпожи и господа, това не може да е сериозното мнение на този парламент. Трябва да се върнем към старите правила, да видим как те трябва да ги спазваме, а не да създаваме нови правила, които да премахнат последиците от това, че не спазваме старите. Господин Заремополс. Η Ευρωπόλ επανειδρύεται σαν ευρωνοσιακό όργανο Европол в момента се утвърждава като нова агенция за потисничество в Европейския съюз. Страните членки трябва да а, създадат а, центрове и вече е задължително да се занимават с ред престъпления. Какъв е ефекта от това? Да, ще преследваме терористите но на това основание нашите, социални, нашите профили в социалните мрежи ще бъдат следени. Информацията ще се съхранява в базите данни на САЩ и трети страни. И така те ще знаят какво прави всеки от нас. Според мен в това има бизнес интереси. Всичко, което казвате, свързано с надзора и с отчетността, това е просто алиби, което оправдава цялото наблюдение, за което става дума тук има социално движение срещу непопулярните политики на Европейския съюз, но то ще а, бъде обесилено посредством тези мерки. Все пак а, ние ще се справим с а, а, всичко това. Благодаря ви. Има синя карта от господин Жирновски. Приемате ли? Приемам. Господин Желешовски. Благодаря. Не зная дали сте чели регламента, дали познавате текста, затова ме интересува вашият отговор. Може ли да ми кажете как Европол ще се превърне в репресивна агенция? Посещавали ли сте Европол и знаете ли как функционира организацията? Δεν ανάγκη κάποιος να επισκεφθεί аз не съм могъл да видя как функционира Европол, но текстът показва ясно, че това ще стане че, е, репресивна агенция, че има такива характеристики. Разширяването на обхвата на информацията това е нещо, което буди загриженост. Може да прочетете нещата много внимателно и това накърнява интересите на гражданите. Ако прочетете текста, ще видите, че тук се концентрира върху дейностите на синдикатите, върху социалните политики. Това са социални дейности. Госпожа Холмайер, господин комисар, господ... госпожо председател, Странно е, как колеги от ляво и от дясно, без да имат понятие, блестят със своята неве, не, неведомост, невеже, невеже, невежество. Европол ще помага на държавите членки. Освен това, отделът за престъпления в интернет ще се занимава с жестокости, които се публикуват в е, интернета, за да не, мога по, за да не може повече тези ужасяващи престъпления да се гледат от е, хора, от перверсни хора. Това са жестокости, става дума за изнасилване на деца. Това са все неща, които би трябвало да бъдат подведени под отговорност. Това изисква една правова държава. Европол няма да има право да предприема определени мерки, да предприема мерки против институции, правовите държави не мога да разбера какви са резервите тук. Няма да има трансфер на данни на пътниците към трети страни. Те ще, това ще са данни, които ще са кодирани и ще има ясни насоки за какво да се използват тези данни. Персоналът, който ще обработва тези данни е специално обучен. Мисля, че регламентът е чудесен. Благодаря и поздравявам докладчика и докладчиците в Сянка. Смятам, че, е, че обменът между данните е е необходим. Той трябва да се увеличи, защото престъпленията не познават граници. Надявам се комисията да даде допълнителен персонал на Европол, защото в момента той не е достатъчен. Мисля, че проектът е добър и се надявам колегите от дясно да не разправят приказки. Госпожа Гомеш за две минути и половина. Господин Демера е докладчикът по тази тема. Работихме с него и проговаряхме в продължение на две години. Страните членки отказаха да засилят сътрудничеството и интеграцията с Европол. Нека да си спомним терористичните атентати в Париж и Брюксел, които показаха, че няма координация между е, силите, отговарящи за сигурността на национално и на европейско равнище. Точно от това се възползват престъпниците и терористите. Този а, текст а, има за цел да засили националния контрол от страна на парламента. Европейския и националните целта е да се сътрудничи, да се обменя информация, защото сигурността на нашите граждани е важна. Ето за това а, е важно да а, прокараме директивата за защита на данните и в този а, текст. Европол е изключително важна за борбата с тероризма и организираната престъпност. Част от тази работа е сътрудничество между полицейските групи, които, например, успяха да разбият една група за пране на пари между руската мафия и португалската престъпност. Има успехи, но борбата срещу тероризма и организираната престъпност трябва да продължи. За целта е необходимо сътрудничество между тайните служби, полицейските служби и всички органи, отговарящи за сигурността. Не бива да сме изненадани, а, че е, е, по начина по който работим е, в момента отваряме вратите пред престъпниците и терористите. Госпожа Стивенс. Колеги, моята делегация е изключително доволна от резултата от тристранните срещи и преговорите. Европа вече ще има по-добро сътрудничество в областта на а, полицията. Европол вече е по-подготвен да помогне на държавите членки да се справят с а, сериозните престъпления и тероризма. Европол вече има възможност да засече джихадистски твитове на съответните власти. Разбира се, има специални условия, при които това ще се случи и специализирани отдели в рамките на Европол, които ще се занимават с този тип информация. Допълнително, Европол ще получи възможност да работи с по-съвремени и по-гъвкави бази данни и системи за информация, което е редно, при положение, че сме 21 век и искаме да се обменя информация. Трябва да има добър централен хъб за информация. Господин Депре, една минута. Благодаря. Аз с обещение ще гласувам за този регламент. Приветствам разпоредбите, които ще дадат възможност борбата срещу тероризма да се провежда по-лесно и по-категорично. Приветствам факта, че Европол ще може да обменя информация с частни агенции. Това означава, че някои частни оператори, като Фейсбук, например, ще трябва да заличават страници, които величаят ислямската държава. Това всичко ще се случва по демократическия надзор на националните парламенти и Европейския парламент. Но за съжаление Европейския парламент, извинявайте, Европол не получи достатъчно компетенции по отношение на, на наказателните разследвания. Има разследващи звена и функции, които са обаче в ембрионално развитие. Госпожа Андерсън. Всички власти трябва да бъдат обект на адекватен контрол. Ние разбираме, естествено, нуждата от по-добро сътрудничество между страните. Особено когато става дума за трафика с хора, наркотици и тероризъм. Но ние също така смятаме, че всеки трябва да носи своята отговорност. Премахването на съвместния надзорен орган, който беше единствената организация на европейско ниво, означава, че няма да има адекватен контрол. И това изобщо не е добре. Особено предвид целите на Европол и факта, че те ще имат достъп до огромни масиви данни, както и до а, онлайн съдържание. С правомощията идва и отговорността. И трябва да има отчетност. Смятам, че всички тук в тази зала ще се съгласят с това. Благодаря. Господин Албрехт, две минути. Уважаема госпожо председател, господин комисар, уважаеми господин Диас Демера, искам да ви благодаря за чудесната работа, както вече каза нашия докладчик в Сянка. Той каза, че е постигнат голям напредък по отношение на регламента за Европол и днес констатираме, че сме постигнали голям напредък за Европейския съюз, тъй като сме на път да да приемем е, нов е, е, регламент за повече сътрудничество, повече Европа в областта на полицейската работа при спазване на ясни разпоредби за защита на личните данни, които са в съзвучие с приетото в пакета за защита на личните данни. Това създава повече сигурност за гражданите, повишава легитимността е, на Европол като орган е, и е основа за обмена на повече информация между а, е, а, правораздавателните и правоохранителните органи на страните членки. А, искаше ми се да отида малко по-далеч на две места първо, по отношение на подобряване на положението на разследващите екипи, защото няма да може да събираме данни, след което компютрите да свършат цялата работа. В крайна сметка се стига до сътрудничество между полицаите е, на място, е, за да може да се водят съвместни трансгранични разследвания. Ние зелените е, искахме да създадем подходящата правна рамка за обмена на информация с трети лица и частни лица, които са по-различни от държавните е, институции искаме да видим малко повече подобрения в това отношение. Иначе приемаме и подкрепяме изцяло този регламент. Госпожа фон Шторх. Да, говорим за реформа на Европол. Това е Европейския полицейски орган. Европол ще събира данни и ще ги обменя с частни и, публични институции. Ще има разследвания в интернет, ще има мерки, които ще събират частни и обществени данни. Ще се оценяват, ще се съхраняват тези данни и ще бъдат трансферирани на, на трети лица. Там ще има данни от паспорти, от шофьорски книжки, е, ДНК профили, отпечатъци от пръсти, снимки, белези, псевдоними, номера на сметки, собственост, данни, информа... данъчна информация и така нататък. Европол се интересува и от начина на живот, който водите, и от е, евентуални лекарства, които вземате. Тоест, Европол ще знае всичко. И това, според мен, е опасност. В, е, по, по отношение на тероризма, тук има, виждам една опасност, а именно а, сигурността е заплашена, сигурността на датите, данните на всички граждани е заплаш, заплашена. Следващият колега. Благодаря. Един от ефектите на глобализацията това е увеличения брой заплахи срещу европейските държави. Те се изразяват предимно в тероризъм, организирана престъпност и кибератаки. Народите на Европейския съюз се чувстват а, несигурни. И а, защитата на личните им права е заложена на карта. Европа трябва да се справи с тези заплахи, като си сътрудничи с полицейските и съдебните власти в страните членки. За да се случи това, Европа трябва да улесни обмена на информация и обмена на информация с трети страни. Това трябва да се случи, разбира се, като ситуацията се прецени внимателно, защото тук се борави с лични данни. Трябва да гарантираме, че изискванията за сигурност по никакъв начин не нарушават човешките права. Информацията трябва да се предоставя единствено, когато е сигурно, че определен индивид е заподозрян в престъпление. Не бива тази информация да се а, използва, за да се преследват политически опоненти от недемократични а, или пък а, диктаторски правителства. Господин Буни, какви са елементите, които са важни за нашия отговор към тероризма и заплахите за сигурността? Много от нас казаха, че това са по-силните, засилените сътрудничество и координация в Европа които са изключително важни за един по-силен Европол. Този регламент е стъпка в правилната посока. Той ще ни даде важни инструменти за превенция, тъй като на този етап превенцията е ключова. Европол ще има по-добър достъп до съответната информация и като резултат ще може да обработва по-добре. Ще има информация от страните членки, но също така и от други необществени организации, непублични организации, които са важни за ефективната превенция новото звено на Европейския съюз за незаконно съдържание в интернет ще се бори с пропагандата на терористите, радикализацията онлайн и организираните групи. Неговата работа заедно с новото сътрудничество с интернет доставчици ще позволи да се отстранява насилственото съдържание на ранен етап и да се задейства разследване. Ние засилихме възможностите на Европол да си сътрудничи с други европейски агенции и това е изключително важно. Това, което не бива да забравяме е, че страните членки все пак трябва да споделят информация с Европол, за да може тази цялата система да функционира. В противен случай агенцията няма да може да функционира максимално добре. Накрая искам да благодаря на докладчика господин Демера за това, че, беше, че работи особено решително. Благодаря, господин Бони. Госпожа Кауфман, две минути и половина. Благодаря. Днес даваме зелена светлина за Европол и тази година ни предоставя причините за това. Престъпността не се спира пред границите, за това е много важно Европол да бъде укрепен и сътрудничеството между Европол и националните органи да бъде укрепена. Чрез реформата ще се подобри обмена на данните, освен това ще има по-добра управленческа структура. За в бъдеще Евро, Европол ще реагира по-добре на различни видове заплахи, особено чрез различни специализирани звена. Реформата е важна, защото ще се въведат общи стандарти в Европейския съюз за опазване на личните данни и за разследванията и наказателните разследвания. Това всичко ще въжи и за Европол. Подстрекаването към омраза може да предизвика наказуеми деяния. Ето защо е важно е, нелегални съдържания в интернет да бъдат заличавани. Звеното за борба на нелегално съдържание в интернет стои на добри правни основания. Има добри разпоредби за защита на личните данни. Това е важно за Фейсбук и другите интернетни оператори. Влизането в сила на този регламент предстои, затова е важно то да стъпи на правното основание зададено за такива регламенти от Лисабонския договор. Мисля, че е важно да се подчертае, че за първи път една европейска агенция ще подлежи на парламентарен контрол – контрол от националните парламенти и от Европейския парламент. Всичко това показва, че ще има демократичен контрол и той не противоречи на опазването на личните данни. Merci, Благодаря. Господин Уюзовски. Колежанки и колези, той е... Госпожо председател, е, уважаеми колеги, Регламентът е добър. Той ще повеши сигурността на европейските граждани и на Европа е, като цяло. На фона на драматичните събития от последните е, месеци стана ясно колко е необходим този регламент. Това не е е, е регламент. този регламент не се създава орган, който ще централизира информацията и това ще бъде заплаха. Това е, ще бъде агенция, която ще координира е, работата, ще е, следи интернет и ще бъде наблюдавана от е, парламента. Госпожа Викстръм за една минута. Нашите граждани заслужават Европа, в която могат да се движат лесно. Свободата на движение е нещо, с което свикнахме. Но тя е на път да бъде застрашена от граничните проверки. Това не е добре нито за економиката, нито за гражданските свободи. Ако хората искат да се движат свободно, ние трябва да имаме предвид, че престъпниците могат да правят същото. Благодарение на работата на господин Демера, докладчика, ние осъществихме голям напредък. Но все още предстои много работа, ако искаме да ам, подходим сериозно към това предизвикателство. Това, от което имаме нужда е да дадем на Европол максимален капацитет да се бори с престъпността. Трябва ни европейска полиция, която може успешно да се справя с терористичните и престъпни организации. Все още имаме много работа. Госпожа Каря, една минута. Благодаря. С реформата на Европол се подобрява сътрудничеството между държавите членки. Обхватът на регламентът е разширен. Дали това ще бъде ефективно, ще видим. Освен това, искам да подчертая, че повече данни от гражданите ще се събират. И мисля, че тук парламентът е забравил да защити интересите на, гра... на гражданите. Не може Европол да си сътрудничи с частни институции, частни операции, като например Фейсбук. Ето защо е необходим тук е, демократичен контрол за това какво се случва с данните на гражданите. Знаем, че политичес... полицейското сътрудничество е важно, но тази реформа е, става на прекалено висока цена. Благодаря, госпожа Шерера. Grazie Presidente. Da relatrice del report sul... Искам да благодаря на докладчика за този доклад а, а, срещу а, организираната престъпност а, и тероризма. Е, резултатите от тази работа са удовлетворяващи. Те ще подобрят работата на Европол, ще се засили контрола на националните парламенти, ще се гарантира защитата на данните. Чрез е, Европол, е, Европейския съюз ще подкрепи работата на държавите в борбата с тежката организирана престъпност нещата ще заработят по-добре, отколкото сега. А борбата с организираната престъпност и мафията ще започна да се води и координирано на европейско равнище. Въз основа на този регламент Европол ще може да работи е, с страните членки. По този начин ще навлезем в нова фаза в борбата с организираната престъпност. Господин Требек. Доамна președинте, домнule комисар, драж колеги. Госпожо председател, комисарио, колеги. Необходимо е да има ефективно сътрудничество между страните членки по а, отношение на престъпната дейност, включително и тероризма. В настоящия контекст определено ни трябва една силна институция, която да може да държи под контрол всякакви подозрителни дейности, които застрашават живота на европейците. Ако анализираме институци... институциите, ще видим, че можем да увеличим правомощията и наистина е важно за Европол а, той да получи съответните а, правомощия. Не ни трябва. Трябва ни а, авторитарна институция, която да брани интересите на гражданите, но да не е политически подчинена. Трябва да оставим професионалистите да си вършат работата. Благодаря. Господин Коелю, минута и половина. Добре, господин президент, сеньор комисарио. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Уважаеми колеги, искам да благодаря на колегата Диес Димера за чудесната работа. Както винаги той се е справил великолепно. Европол ще защитава свободата на нашите граждани. Искаме да създадем едно истинско пространство на сигурност, свобода и равноправие. Свобода без а, сигурност е анархия и сигурност без свобода е диктатура. Това го знае много добре. А, няма и съюз без държави членки. И това много въжи, когато говорим за вътрешната сигурност. Тоест, това споразумение е балансирано, разумно и е по-нататъчна стъпка напред. Това не е европейско ЦРУ. Това не е възможно но е апел към държавите членки, апел, е, който проистича от трагичните атентати в Европа, в Париж и Брюксел. Това бяха неприемливи терористични атентати, които се основаваха на недостатъчни обмен на данни между държавите членки. Реформирането на Европол – е това, което Европейският съюз можеше да направи. А сега държавите членки трябва да подемат топката. Взаимното доверие не се създава на хартия. Трябва да се създадат съответните условия за това доверие. Следващият колега. Винявайте, има синя карта към вас. Приемате. Благодаря. Съгласна съм с много от нещата, които казахте. Свободата, отговорността, сигурността, но текстът, който ще гласуваме, за него казахте, че това не е европейско ЦРУ, но Алде искаше да отиде една крачка напред. Искам да ви е, попитам защо европейско ЦРУ не е възможно, защото аз мятам, че имаме нужда от едно европейско ЦРУ. Благодаря за въпроса. Споделям мнението ви до някъде, но не смятам, че е, едно европейско ЦРУ е възможно да се създаде в момента. Е, имаме нужда от повече доверие между държавите членки. Виждаме, че има недостиг от обмяна на информация именно поради недоверието между държавите членки. Нека сме честни, не, нека сме разумни. Е, едно ЦРО не може да бъде създадено на, ръв... на, на европейска основа в момента. Благодаря, госпожа Чинчи. Signor Presidente, signor Commissario, ringrazio innanzitutto... Госпожо председател, господин комисар, благодаря на колегата Диас Демера за чудесното сътрудничество. Актуализацията на четвъртия регламент за Европол е важна мярка за засилване на сътрудничеството в борбата срещу организираната престъпност. Това е крачка към повече сигурност в Европа. През изминалите години престъпността придоби все повече трансграничен характер. А, и е важно, че застрашената сигурност на Европа получава добър отговор, а именно засилено сътрудничество между полицейските органи национално равнище и Европол. Това сътрудничество сега получава правно а, основание и се съобразява с правилата за защита на данните. Много е важно, че въведохме и механизъм за контрол на Европол от страна на Европол Европейския парламент и националните парламенти. Новият регламент ще гарантира защитата на данните на европейско равнище Гласуването утре идва след 3 години преговори и работа. Ние сме доволни от свършеното въпреки че трябва да се а, отбележи, че а, а, би могло да се предвидят още възможности за национално а, сътрудничество. Господин Кьомел, госпожо председател, Говорим днес за Европол. Имаме класически случаи с баланс на интересите. От една страна трябва да засилим вътрешната сигурност, от друга страна да отдадем приоритет на защитата на личните данни. Като цяло принципа трябва да бъде данни да се събират и съхраняват пестеливо. Направи ми впечатление, че някои изказали се днес говорят само за защита на данните, а това не е достатъчно и като цяло трябва да се балансират двата аспекта. И за това проекто, смятам, че проекто регламента, за който днес дебатираме, осигурява този баланс и смятам, че е правилната стъпка в правилната посока, за да можем да се борим с трансграничната престъпност, защото в беженската криза станахме свидетели на това как стотици хора, нерегистрирани, пребивават в държавите, без да знаят без да знаем какво да направим с тях и това трябва да се промени. Е, Господин Кълмел,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 Е, господин Сани, е, ще трябва да повторите е, въпроса, защото имаше проблем с правда. Имаше технически проблем. Лате, ойон olyan Благодаря. Ще задам въпроса още веднъж. Има ли гаранции, че някои страни членки няма да използват по погрешен начин информацията срещу своите граждани? Благодаря за въпроса. Мисля, че когато говорим за защита на личните данни, не може да дадем гаранции, че никога нищо няма да се обърка. Животът е пълен с рискове и смятам, че ние създаваме добри предпоставки, вървим в правилната посока. Много внимателно ще следим практиката и практиката ще покаже как се борави с данните Обеден съм, че трябва целенасочено и непрекъснато да наблюдавам. Благодаря. Добро утро. Искам да поздравя докладчика господин Демера, както и докладчиците в Сянка. Полицейското сътрудничество е а, основен момент за нашите общества, който ни позволява да живеем свободно. Това е нещо необходимо в днешния глобализиран свят. Посилването на Европол е добра новина. Надяваме се, че правителствата ще подпомогнат неговата работа и ще ам, направят всичко по силите си. Тук, разбира се, трябва да се упражни и съответната отговорност. А, парламента трябва да подсигури необходимия надзор. Това е нещо, което съдължително трябва да свършим, за да помогнем на най-уязвимите и жертвите на престъпленията. Господин Пимента Лопес за една минута. Президент Европол. Е- Благодаря, госпожо председател. Европол е Европейска агенция, която е опосредства европейската интеграция. Основната й задача е да да осъществява правилно правоприлагането на закона. Не става дума само за борбата срещу тероризма, става дума за всяко престъпление, което накърнява гражданските права и свободи. Мисля, че държавите членки обаче трябва да отхвърлят тази атака върху техните сили на сигурност. Структурите които се създават. Ще предприемат подход противоположен на интересите на гражданите и ние отхвърляме този подход. Я не съгласим с тим, че тази řekl пред... Благодаря, госпожо председател. Не съм съгласна с това, което каза да говориш. Това е безумно. Понякога тук в залата се чуват неща, които ме карат да мислят, че много хора не са чели е, текста и не знаят какво прави Европол. Аз мятам, че Европол е една от е, най-важните агенции е, и най-важно средство за сигурността в Европа. Обедил съм се в течение на годините, че работата на Европол е ефективна, а ние се опитваме да променим това. служителите е, на Европол и националните полиции трябва да могат да си обменят информация за престъпници и опасни лица. Как и иначе ще можем да противодействаме на организираната престъпност и тероризма и да гарантираме сигурността на гражданите? В днешна Европа, в която всички сме свързани, няма как а, а, да работим без да обменяме информация за това. Искам Европол да бъде а, подкрепена не само с повече финанси, но и с повече правомощия. За това е необходимо повече сътрудничество между националните европейските институции. Нито една институция не може да отговори на променещата се обстановка, ако не е достатъчно гъвкава и не разполага с достатъчно капацитет. Господин Томашич. Хвала лепа. Podržavam ову zakonodavnu инициативу. Благодаря. Аз подкрепям тази законодателна инициатива, защото тя дава на Европол нови компетенции, особено с обучението на полицейски служители, без да накърнява суверенитета на държавите членки. Освен това смятам, че решението всяка държава членка да има собствено звено като връзка с Европол е много добро решение. По този начин се запазват компетенциите на държавите членки и в същото време се укрепват е, функциите на Европол. Приветствам и контрола на Европол, който ще се осъществява от Европейския парламент и националните парламенти. Така се гарантират човешките права. Ето защо. Смятам, че имаме нужда от качествено сътрудничество в областта на сигурността. Имаме нужда от силен Европол. Благодаря. Европа прави в момента едно споразумение, споразумение срещу организираната престъпност, срещу е, престъпността в интернетното пространство. Ние даваме на Европол по-силен мандат за борбата на, срещу тероризма и организираната престъпност и това е много необходимо. Има нужда от по-добро разследване на престъпленията, по-добра, имаме нужда от по-добра реакция. 25 години работя в политиката и виждам как международната престъпност се развитва. Ние трябва да реагираме на това развитие. Като политици, би трябвало да подкрепим този текст. Има колеги, които са против. И аз не мога да разбера това. Аз обаче приветствам и поздравявам това споразумение. Благодаря, господин Шебика. Господин Бекер, уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, днес е добър ден. благодарение на голямото мнозинство от този парламент за подкрепа и засилване ролята на Европол. Искам да поговоря малко за следващата фаза на развитието. Приветствам а, декларацията на комисара Аврамополус а, за предприемане на още стъпки за засилване на Европол, за да се отговори на новите необходимости в борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Разширяването на а, капацитета на Европол а, показва, че а, а, превръщането на Европол а, в чист орган за координация няма да а, помогне в борбата също тероризма и организираната а, а, престъпност. А, необходима, необходим не е Европейския съюз на сигурността за целта водещата роля трябва да се поеме от Европол за трансгранични действия бих е, искал комисията да работи в тази посока. Да, едно европейско ФБР може да се създаде в края на този процес. Благодаря. Il fallait conclure. Господин Полиез, за една минута. Госпожо председател, мисля, че спокойно мога да кажа следното. Европол се справя много професионално с работата си и със своите задачи. Но международното положение се променя всеки ден. И то радикално. Нека само да се досетим за терористичните атаки в Брюксел – да се сетим за а, кризата с мигрантите. Да подсилим позицията на Европол и да увеличим неговия бюджет, както и персонал, ще ни помогне да а, създадем специализирани отдели, които да се борят с а, а, интернет престъпленията и с тероризма. Точно за това се бори този регламент. Той ще позволи също така много по-добра координация между а, разузнаваческите служби на отделните държави. Смятам, че това е едно от слабите ни места към момента. Затова подкрепям регламента. Благодаря. Господин Рангел. Е, господин Рангел. Искам да поздравя господин Диастемера за неговия великолепен доклад. Искам да насоча вниманието ви към един аспект. А, нещо, което бе засегнато в Комисията по конституционни въпроси. Като преосмисляме регламента <clears throat> за Европол, ние го адаптираме към изискванията на Лесабонския договор и основният момент тук е демократичния надзор. Това е един много-много важен аспект полицейския, един полицейски орган трябва да бъде надзираван от Европейския парламент. В същото време се гарантират се гарантира опазването на личните данни. Борбата срещу организираната престъпност означава събиране на данни, анализиране на данни. Много тези данни са чувствителни, затова тяхната защита трябва да бъде гарантирана. Освен това, искам да спомена и още нещо. Европа, в Европа няма граници и в този смисъл безгранично е и престъплението. И това е състоянието на нещата от много години. За това ни трябва една мрежа, в която, в която да се справим с този феномен на безграничната престъпност. И мисля, че именно Европа ще ни помогне тук. Преминаваме към спонтанните изказвания. Имаме седем колеги, които искат думата. Госпожа Лая Сендър. Благодаря, президента. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя господин Диаздамера и колегите за упоритата работа за изработване на този важен инструмент за трансгранично сътрудничество. Скорошните атентати от Париж и Брюксел, но преди това и атентатите в Мадрид и Лондон показаха драматичната необходимост от създаването на е, инструмент за сътрудничество на полициите. Европол сега ще има по-добра възможност за превентивни действия и съвместни разследвания ще може да се създаде капацитет не само за борба с тероризма, но и с търговията на хора, укриването на данъци. Благодаря ви. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια διαρκώς αυξάνονται τόσο οι δυνατότητες όσο... Благодаря. През последните години Възможностите на европейския бюджет се увеличават, особено по отношение на тероризма. Но какви са практическите резултати? Те са разочароващи. Видяхме какво се случи във Франция и Белгия. Очевидно, трябва да наблегнем повече на борбата с тероризма. Особено когато става дума за а, някои добре познати региони в страните членки. В същото време трябва да а, пазим личните данни. А ние тук а, правим обратното в името на тероризма. Опитваме се да отпуснем средства за по-нататъчно потисничество над личното пространство на европейските граждани. Европейският съюз трябва да окаже натиск върху страните членки, така че те по-добре да пазят своите граници и да разработят по-добри програми за интеграция на своите мисулмани, които вече десетилетия живеят в Европейския съюз. Само така ще успеем да предотвратим по-нататъчен тероризъм. Благодаря. Господин Капуто. И а, ще съм ви благодарна, ако не говорите твърде бързо. Благодаря. Има заплахи, заплахи, които идват директно от интернет. Ето защо е необходимо да се укрепи системата на разследване чрез по-добро сътрудничество. Даване на повече компетенции на Европол означава по-добра реакция към терористичните заплахи. Имам предвид специалната служба за борба срещу нелегално съдържание и пропаганда в интернет – това е опасно съдържание. Чрез е, промените в регламента ще може да се борим по-добре срещу киберпрестъпленията. Друг важен аспект е демократичния надзор на, над Европол. Но това не е достатъчно. Имайки предвид новите заплахи, мисля, че имаме нужда от по-нататъчно укрепване на Европол, трябва да има подкрепа на операции на място и по-добра обмяна на информация. Господин Яковшич. Благодаря, мадам президент. Треба нам снажна snažna europska sigurnosna Госпожо председател, необходима необходим ни е солиден а, съюз в областта на разузнаването и е борбата с тероризма и престъпността. За това смятам, че трябва да направим и следващата стъпка и то колкото може по-бързо. Разбирам, че в Европейския съюз има различни мнения, но а, когато сме изправени пред заплахата на тероризма, трябва да действаме. в момента ние ограничаваме свободното движение на гражданите, а ни е необходим обмен на данни, обмен на информация. Благодаря. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, susțin nou regulament. Благодаря, аз подкрепям новия регламент за Европол. Смятам, че европейските граждани имат нужда от по-добра законодателна рамка за борба с тероризма и за повече сигурност. Новия регламент подобрява сътрудничеството през граници и дейностите насочени срещу престъпността. Това е един от малкото законодателни текстове, които наистина поставят акцент върху националните правителства и тяхното сътрудничество с Европейския парламент. Така демокрацията става по-силна. Добре е, че се обръща внимание и на защитата на личните данни в регламента, но тя, разбира се, не бива да бъде в противоречие с мерките за сигурност обмена на информация между страните членки трябва да бъде а, с оперативни цели и не бива да остава нашата ахилесова пета. Не можем да чуваме повече, че се е случил терористичен акт поради това, че не се е случил обмен на информация. Не бива да правим, да отстъпваме нито крачка назад в това отношение. Благодаря, сеньора президента и комисарио. Лопес де Агилар. Благодаря. Аз също искам да се присъединя към колегите, които поздравиха господин Диаздемера за този доклад. Това е важна работа, защото Европол и регламента за Европол се съгласува с Лисабонския договор. Това ще подобри борбата срещу нелегалната търговия с оръжие, с наркотици, е, борбата срещу корупцията. Но трябва да направим повече. Трябва, трябва ни политическа воля за реформиране на Европол. Организираната престъпност се развива в Штатите, например. Една от пулките от борбата срещу организираната престъпност е, че трябва да се наказва безнакази... безнаказието. Госпожа Шикава Бенова. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, приветствам а, реформата. А, в Европол. Светлината на терористичните атентати, споменати и от колегите, Европол трябва да може по-бързо и по-активно да реагира на терористичната заплаха което означава, че по-интензивно трябва да се занимаем с заплахите в интернет, означава, че трябва да подобрим сътрудничеството между страните членки и да гарантираме разследващите сътрудници на Европол да могат да работят и в страните членки. Този регламент в никакъв случай а, няма да ограничи свободата на нашите граждани. Напротив, той ще ги защити, ще засили ролята на Европейския парламент и националните парламенти. С това приключиха спонтанните изказвания. Ще дам думата на господин Аврамопол с края на дебата. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Общия знаменател а, на всички нас в Европа е реакцията ни спрямо заплахата за нашата сигурност и сигурността на европейските граждани. Всички знаем, че тероризма и сериозната организирана престъпност с транснационален характер не признават граници, както много от вас казаха. Органите за правоприлагане в Европейския съюз са отговорни за сигурността на своите граждани, но за да могат да преследват виновните за престъпленията, е необходим обмен на информация и цялата подкрепа в логистично и аналитично отношение, която може да им се даде. С този регламент за Европол ще успеем да съединим точките – и да окажем на страните членки подкрепата, от която те имат нужда, за да се преборят с тероризма и сериозната престъпност. Европол ще има по-добри възможности да си върши работата ефективно и ефикасно. Ще се отчита по-добре и ще работи, съобразявайки се с правилата за закрива на личните данни. Затова ви призовавам да гласувате за този текст. Нека да приведем действие това, за което говорим от години. И нека да направим така, че то да бъде ефективно и полезно за гражданите. Благодаря. Господин Диестемера, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Аврамополос. Искам да благодаря за това, което казахте. Защото вие наистина описахте нещата много точно. Повече координация, повече парламентарен надзор и повече защита на личните данни. Това е което искаме. Искаме една агенция, която е силна, която опосредства обмена на данните и която има мощности да защити европейските граждани. По отношение на управлението, управ... управителният съвет трябва да се състои от професионалисти, а не от политици. Обръщам се към колегите. Благодаря ви за вашите комисари. 42 колеги се изказаха. Някои от тях говориха а, интуитивно, други говориха по-компетентно, но всички мнения трябва да бъдат уважени. Аз се радвам и на тези коментари и благодаря на всички, с които съм съгласен и с които не съм съгласен. Благодаря на тях. Но искам да кажа, че 32 от 42 колеги подкрепиха о докладчиците и докладчиците в сянка. Имаше шест колеги, които се изказаха в подкрепа на по-нататъчно укрепване на Европол, главно колеги от АЛТЕ. Обръщам се към зелените сега. Искам да ви кажа, високо оценявам вашия политически ангажимент и благодаря за подкрепата на регламент, към регламента за Европол по един независим начин. Вие представихте изменения, които бяха по-скоро официални, формални е, и, се, и засягаха създаването на интернетното звено. Благодаря ви за доброто сътрудничество. Ценя високо вашата работа. Благодаря. Благодаря.